се считат за одобрени. Компетентните френски власти ме информираха, че господин Тири Корние и госпожа Патрисия Лолон са били избрани за депутати в Европейския парламент, замествайки по този начин госпожа Силви Голар и госпожа Мариел Десарнес от 18 май 2017 година. Парламентът а, приветства новите си членове, които имат пълноправни права.